на човека. За нас тези ценности са важни и смятаме, че те са сила, а не слабост на Европа. И смятаме, че регламента за личните данни е, е също сила на Европа, силна страна. защо? Ами, още от самото начало ние не събираме вашите данни. Ние сме търсачка, която е изцяло е, зачита е, правото на лична неприкосновеност. Вярваме в концепцията Privacy by Design, т.е. още от самото начало на планирането на услугата да се предвижда пълна лична неприкосновеност. Историята на търсенията е лична по съвсем проста причина. Този тип информация е изключително чувствителна. Тя казва много за вас, за вашите идеи, за сексуалните ви предпочитания, за образованието ви, дали сте болни от нещо. Въобще всичко, което е важно за вас, може да се разкри по историята на вашите търсения. Нашият алгоритъм предоставя добри резултати без да има нужда от вашите лични данни. И е, е възможно да се предоставят добри резултати, спазвайки принципа да не се събират лични данни. Това е основното ни обещание за ли, зачитането на личните данни. И тъй като събираме много данни по интернет, сме способни да предоставяме добри резултати на търсенията, благодарение на изкуствения интелект, който ползваме, без да използваме вашите лични данни. Разбира се, това е възможно благодарение на, труп, на натрупването на огромно количество данни. А, ако се, търся, е, се търси информация за здравето, а, на, а, свързана с здравето, а, е а, важно да се намери информация за болестта, която се търси, а не да се знае дали аз или вие имате грип. И още по-малко подходящо е тази информация да се праща на вашия лекар. И така, за нас е много важно във всички случаи, в които се събират каквито и да било данни, това да се посочва съвсем ясно. За нас това е изключително важно за Европа, за европейската екосистема, за нашите ценности. Европа не е насочена срещу бизнеса, нищо подобно. Тя защитава и бизнеса, и потребителите. И в случая, винаги, и както и друг път, предимството е на потребителите. Те биват защитени. Използваме изкуствен интелект, спазвайки задълженията за зачитането на личните данни. Причината за това е проста. независимо от това какъв е вашият бизнес модел, събирането на данни особено данни на потребителите, не трябва по никакъв начин да бъде източник на средства. Нека да ви покажа нещо като доказателство за това. Миналата седмица Google заяви, че няма да бъде засегнат от а, регламента за защитата на данните, защото 85% от приходите идват от реклами. Защото вие търсите нещо, а те ви показват реклами и а, ако штракнете на тази реклама, се генерират приходи. Ако това е така, те нямат никаква потребност да знаят дали сте а, атеист или християнин мисюманин. дали сте хомо или хетеросексуален. И това е факт. И така, ако сега ви заявяват, че имат нужда от личните ви данни, за да задвижват своя изкуствен интелект, аз го заявявам твърдо. Това не е необходимо. За да действа добре, изкуственият интелект има нужда от много данни, но не от личните ви данни. И за това не е допустимо, който и да било, да уверява потребителите, че личните им данни са необходими за доброто функциониране на предоставената от тях услуга. Такива данни се събират от всевъзможни програми, включително и от тези, които ви предоставят информация за времето. Те събират а, информация за вашето разположение и после цялата тази информация се препродава. Уверявам ви, това не е необходимо за доброто функциониране на системите. Радвам се, че се е гласува по член 70, 17а, свързан с прилагането в френското право на тези мерки. Когато се вземе мобилен телефон, някои от гигантите плащат милиарди евро, за да може още от самото начало предварително да са инсталирани техните търсачки, техните програми от днес нататък това вече няма да е така и вие ще имате правото на свободен избор. Благодаря. Благодаря ви много, господин Леандри. Госпожа Мерня, заповядайте. 10 минути. Thank you, dear Mr. Chairman. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми европейски депутати, представители на Европейската комисия. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря за влиянието на този регламент върху техническото новаторство. Аз съм част от изследователски институт в Германия. Занимавам се с законодателство, технологии и решения, свързани с сигурността в интернет и електронното пространство. Ще се съсредоточа върху научно-изследователската дейност и влиянието на този регламент върху нея. Регламента говори за техническото новаторство. Нека ви дам няколко примери. Директивата говореше защо се обработват лични данни, докато регламента се занимава с рисковете и с това как се обработват данни. Има някои задължителни изисквания в регламента, които изискват организационни мерки от напредно тип. 25 член и 32 член искат от администратора да вземе предвид е, технологичното състояние и след това да избере техническата мерка, зависимост от нейната напредничавост. Нужно е също да се изпълняват конкретни технически мерки. GDPR или този регламент не се занимава толкова с анонимизацията, както и а, други такива. 11 член, например, дава възможност на администратора да обработва лични данни при други обстоятелства, т.е. обстоятелства, които не водят до идентифициране на лицето. Това засяга моята научно-изследователска сфера. Промишлеността и науката трябва заедно да предоставят един на, една възможности за технологии, които да дават едно добро съхранение на поверителна информация по електронен път. Няколко десетилетия се водят научно-изследователски изследвания, но 2016 година бе прият този регламент и има огромно увеличение и интерес на тези технологии за увеличаване на запазването на информацията. Както и много публикации по темата, конференции, изказвания, проекти и така нататък. Мога да ви дам примери за това. Първо, техниките за анонимизация. Те ме интересуват много. Трудно е да се постигне това, тъй като има голяма взаимосвързаност между данните и големи масиви данни. Чуваме го обаче за, за тази анонимизация, само когато има провал при анонимизацията и когато може да се види лицето, който стои зад информацията. Науката последните години направи голям напредък. Има нови техники, като диференциалното съхранение – Не само колегите учени, но и дрижества искат да работят а, заедно с нас, за да може тази техника за минимизиране на данните и тяхната анонимизация. което да се прилага при продуктите. За съжаление, това идва само от големи предприятия. Малките и средни предприятия изостават. Би било интересно те да проявят интерес, за да може те да работят заедно с учените. Друг пример е, че изискванията на регламента се обсъждат навсякъде и оказват въздействие върху големи конференции за сигурност, върху конференции свързани с тази тема за опазване. Технологията на блоковите вериги е много известна, всички говорят за нея. Винаги се казва, че може да се използва навсякъде в електронното управление, електронното здравеопазване, но криптографски тя се сблъсква с правата на субекта по този регламент – те са нещо като сейф вътре в системата, докато а, всеки един субект има право да бъде забравен, да се заличат неточни данни за него и да бъде забравен, пак казвам, от а, администратора на данни. Затова с колеги предложихме последните години различни решения да се редактира блоковата верига и да се предложат нови възможности и да се заличават блокове от данни. Онези, които се занимават със сигурност, знаят какво се случва с този регламент. Има предизвикателства, правният текст да бъде превърнат в инженерни изисквания, но това трябва да бъде направено в технологията и колегите ми се опитват да направят точно това. Ще видите в моите бележки линк към това, което казвам. Има обаче предизвикателства, поне според мен. Тези предизвикателства са свързани с всички заинтересовани страни, с учените, с администраторите, агенциите за защита на данните, нормотворците и така нататък. И ще спомена част от тези предизвикателства според мен, след това мога да отговоря на въпроси. Имаме нужда от междудисциплинарни научно-изследователски действия и стандартизирани измервания. Учените работят по технологии, които да дават по-голямо ниво на съхранение на информацията. Нужни са обаче хоризонтални усилия, които да бъдат и на ниво инженерна дейност. Тези изисквания за поверителност на информацията трябва да водят до това, което също може да речем спринт кодинг. Трябва да се прецени риска пред субекта на данните. Само така може да има хармонизация между всички органи защита на данните. Нужни са също указания. Трябва да се вземе предвид, казва регламента, най-високото ниво на научните достижения за момента, но какво означава това не е ясно дори за учените. Няма дефиниция и тогава съдилищата ще са тези, които трябва да вземат решения по това, що е то, последната дума на техниката. Нужно е органите за защита на данните да излязат с указания. Но то е много фрагментирано като подход и не е хармонизирано в Съюза. За да бъдат подкрепени администраторите, ще е добре да се дадат примери за най-добри практики, които да служат като ориентир. Ще е добре също да има международни стандарти за инженерна дейност в тази сфера. И те да бъдат определени от учени, от органи за защита на данните, от заинтересовани страни. Как да се създадат най-добри подходи Започна едно състезание за различни приложения, които човек да може да използва в дома си. И според мен това е много интересно и смятам, че може да се използва след това и в здравеопазването. Какви са предизвикателствата за законодателите от гледна точка на учените? В някои държави членки има законодателни инициативи да се приеме по-стрикно законодателство при злоупотреба с данни, особено киберпрестъпленията. Има забрана на незаконно използване и така нататък. Дори бе направено предложение от страна на органите в Германия защита на данните към по-високото ниво, за да няма злоупотреба с медицински данни, свързани с здравеопазването. Призовавам законотворците да помислят за рисковете на тези, от тези законодателни инициативи. Учените имат нужда от такава свобода, имат нужда от свободата да атакуват системи, за да намерят къде са слабите системи и трябва да свържват данните, за да могат да намерят уязвимите точки, що се отнася и до а, хипотези съхранение на лични данни. Един друг пример и приключвам след 30 секунди. Колеги установиха, че епигенетичните данни казват колегите, са анонимни. Но това не е така. Те се променят с време, но пак дават възможност а, да се идентифицира с обекта. Работихме по голяма база данни в Германия а, и без да може да се свържи данните, нямаше да научим какъв е риска, до който никой не знае. Нека да намерим рисковете като учени. Не задушавайте подхода ни с ново законодателство. Thank you and I'm looking forward to your questions. Благодаря и очаквам вашите въпроси. Отличен доклад. И накрая господин Брайтбарт. Благодаря, председателю. Уважаеми дами и господа и депутати, първо искам да ви благодаря, че ми давате възможност да участвам в това заседание за регламента. След 10 дни приключва дългото чакане. Първата фаза на реформиране на подхода към данните в Европа ще приключи. От 11-та година работя по този въпрос. Първо като служител в Нидерландия, а сега като част от Нимити – ние сме канадска организация, която подкрепа организациите, които се занимават с съхранение на лична информация. Този регламент е важно законодателно а, средство. Днес се говори единствено и само за този регламент. И в публичния и частния сектор всички работят за това да покажат, че спазват до края на едната седмица този регламент. Не всички са се събудили последния месец и са започнали да работят по въпроса. Последните няколко седмици виждаме, че все повече дружества осъзнават този регламент и знаят, че нещо трябва да се направи. Спазването обаче не е толкова лесно. Изненадващо е, защото винаги това се е смятало за една реву... еволюция, а не революция. Но дори за организации, които гледат сериозно на защита на данните по директива 95 и законите за защита на данните, това си изисква а, много усилия да се преразглеждат различни документи, права, нарушения, всичко се пренаписва, обработката на данни, процесите свързани с нея. Доскоро това се правеше ръчно, правеше го едно лице или малко, малка група хора, които не се занимават постоянно с това. Регламента обаче направи промяна в подхода на много организации а, към този въпрос. Промяната в културата дойде от изискването за отчетност, записани в член 5 и член 24. Сега дружествата трябва да включат защитата на данните в ежедневната си практика и да показват, че я спазват и че спазват регламента на всички нива на организацията. Това за информацията да отговаря един човек или едно звено не, са, не е достатъчно. Този регламент доведе до друг пробив. Специализиран софтуер съществува примерно в четоводството, в човешките ресурси, а сега вече и у нези, които се занимават а, с, съхранение на поверителна лична информация, могат да го правят. Има бази данни, а, които се а, изготвят. Има над 770 законодателства за съхранение на лична информация. имат такива програми. Независимо от това в каква сфера работи дружеството. Имайки предвид регламента, нямаше достатъчно софтуерни решения, които да помогнат на дружествата да поддържат своите регистри за обработка на данни, да идентифицират рисковете пред защитата на личната информация и да използват е, легитимен интерес като защита. Ако погледнем от иновативна гледна точка на регламента, регламента ни кара да излезем с нови идеи и да стане по-лесно спазването на регламента. Не за мен, за, нарочно казвам по-лесно. Според мен този процес никога не е лесен, нито пък може да се разглежда като черен или бял. Тоест не може да се автоматизира. Не смятам, че е възможно да се автоматизира. Това законодателство почива върху норми и винаги ще е нужно да има човешка оценка. Но различни видове софтуер а, на изкуството, които почиват върху изкуствения интелект, много помагат в тази посока. Ние наблюдаваме случващото се в законодателството, указанията и други такива. И това ни дава възможност да натрупим база данни с това какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Когато комбинираме това с експертни системи, то тогава не само може да се делегират част от нещата на колегите ти, но може и да бъдат насочените в правилната посока, без да са нужни допълнителни обучения за изискванията на закона. Последната година успяхме да разработим нови методологии, които да работят в тази посока и по този начин да правим оценки на въздействието. За всяка операция по обработка, организациите трябва да идентифицират техническите организационни мерки, които използват, за да обработят личните данни и да опазят това. Това ни кара да се замислим по-рано за този процес и да мислим дали това не може да бъде включено още при разработката. Трябва да се разкаже историята зад този процес. Трябва да бъдат защитени личните данни, нужни са технически мерки, като например ограничаване на данните, криптиране на данните, след това организационни мерки и други такива, които са включени в ежедневието. Основните ни клиенти са организации, които искат да поемат един е, процес, който от е, гледна точка на нашите клиенти знаем, че отчетността и свиването на рисковете са важни за тях същи. Нека да цитирам малко цифри. 48 от нашите клиенти са участвали в залагане на жалони, за да се идентифицират конкретни дейности и да видят какъв е техния статут. Когато имате е, ниво приложена, то тогава мярката вече е факт в момента се работи, е друг статут, в който в момента се работи по определена мерка. След това има трето ниво, при което има само желание да се разработи нещо. И понякога това не може да бъде приложимо. Не е нужно да се развиват политики за данни, които не обработвате. Интегрирането на тези данни в различни организации е следното. За 23% вече има такива мерки, за 48% това в момента се прави, за 27% това е нещо желателно и за 2% това е неприложимо. Ако погледнем оценката на въздействието за програми за защита на личните данни и нови проекти, виждате, че никой не казва, че това не се отнася до тях. 23% отново казват, че това е желателно. 37% вече имат такива мерки, а 40% работят по тях в момента. Организациите всъщност, виждате, показват напредък и наистина ще може да отговорят на изискванията за спазване на този регламент. Ако погледнем по-нататък, може да видим, че поддържането на регистър с лични данни, както и регистъра за различните операции по или с данните, положението е следното. 21% вече имат мерки, 62% работят по това, 17% казват, че това е нещо желателно, но не е направено. Голямата част от организациите ще останат на ниво, в момента работим по него, защото никога няма да свърши този процес и защото винаги ще е нужно да има актуализация, имайки предвид, указанията на комитета по член 29. И накрая последната статистика. 62% от организациите вече имат мерки по криптиране, 17% в момента работят по това. В заключение искам да спомена че спазването на този регламент не винаги изисква специализиран софтуер. Точно обратното, за малки организации, за онези, които имат дейности, които са свързани с ограничено третиране на данни в малко юрисдикции, ще е достатъчно да работят с спредшит. Когато обаче има повече обработка на данни, когато те са по-сложни поради естеството на данните или броя на юрисдикциите, които участват, то тогава ще е нужен софтуер, който да управлява защитата на личната информация. Както наскоро се каза от един комисарите, които отговарят а, по тази тема, 25 май е само края на началото на този регламент. А, вярно е, че когато разглеждаме технологиите, а, ние в моята организация Нимити ще имаме много нови идеи и се надяваме да работим с всички, с нашите клиенти, регулаторите и така нататък, за да може да има все по-високо ниво на спазване на изискванията за защита на данните и отчетност. Благодаря и очаквам вашите въпроси. Um, Благодаря много, колеги. Сега очакваме да чуем вашите въпроси и коментари. Председателят на Европейския парламент, господин Таяни, е на път към нашата зала. Той иска също да заяви своята подкрепа за нашата работа. Така че, ако нямате нищо против, когато дойде, ще му дам думата да каже няколко думи. Но тъй като все още не е тук, нека да чуем първия въпрос. Господин Сполитис от Латвия. Място 75. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря Благодаря ви много за тези е, изчерпателни презентации. Госпожа Марнал и господин Леандри, е, към тях насочвам въпросите си. Първо, господин Леандри, е, във връзка с е, правните норми в, във Франция. Беше много интересно да изслушаме вашето изказване, но имайте предвид, че предизвикателствата не са само алгоритмите. С това разполагаме днес, но става дума и за бъдещи развития. В предходните презентации чухме, че по много елементи изоставаме, именно защото технологиите се променят толкова бързо. Затова, когато говорим за изкуствен интелект, има ли нещо, което предлагате да държим под око ние, законодателите? Може би ни трябват повече инженери депутати, може би ни трябва повече по-добро образование и защо как можем да се справим. Сега, госпожо Марна, вие говорихте за предизвикателствата, особено за научната дейност в областта на медицината и свързването на бази данни. И това ме кара да си мисля, че сме стигнали до дилемата на нощната стража в класическия либерализъм. Искате да вярваме на научните изследователи, обаче ние сме законодатели и гражданите искат тяхната, техните данни да бъдат защитени. Как можем да решим тази дилема? Видяхте какво стана с Брекзит, видяхме какво стана и с изборите през 2016 година в Съединените щати. За това как да не изхвърлим бебето с водата от легена как можем да решим тези проблеми, също времено защитавайки големите метабази данни. Благодаря за всички тези въпроси. Господин Чек от Словения. Я, хваля за беседо, ще енкрат. Се Se с... Още веднъж много благодаря Напълно съм съгласен с казаното от преждеговорившия колега. Необходими са усилия от страна на политиката. Необходимо е комплексно критично мислене, за да обхванем случващото се. Много ми харесва подхода на Франция в това отношение. Това е пример, е, за съвместимост, особено с член 25 на регламента. В първия панел полската колега каза, че никой не може да бъде принуждаван да използва нещо, но въпреки това трябва да се разработят альтернативи. Ето Франция предлага такава. А как да разбираме интернет на нещата, интернет на обектите? Примерно е, кофа за смет, колко, която може да ни каже колко пъти а, в, а, който дава сведенията, че е пълен или, или не, колко пъти в седмицата трябва да заличаваме данните. Трябва да осъзнаем до колко са необходими данни за разработване на изкуствен интелект, но това, което не е непременно необходимо, трябва да бъде заличено. И в края МСП. Примерно имаме селско-стопански кооперативи и други видове организации. Има малки и средни предприятия и други организации, които са изправени пред големи проблеми. Та, въпросът ми е как се отнасяте към интернет нещата и минимализирането и анонимизирането на данните. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Отлични въпроси. Има още двама желащи да се изкажат. Но, ако ми позволите, ще направим пауза тъй като към нас се присъедини председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, който се интересува в подробности от работата на нашата парламентарна комисия, по-конкретно от регламента за защита на данните, така че той помоли и за възможността да се изкаже пред вас за няколко минути и за мен е чест да му я предоставя. Благодаря ви, господин председател, че сте тук. Заповядайте. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги от Европейски парламент, уважаеми колеги от националните парламенти, много се радвам, че съм тук днес. Много се радвам, че можем да разговаряме за защитата на данните. Пакета за защита на данните е много важна крачка напред. Той създава една стабилна правна нормативна рамка за защита на личните данни на гражданите. Това е първата такава рамка и е пример за целия свят. Твърдо вярвам, че след 4 години преговори с законодателите са намерили правилното равновесие между иновациите и защитата на личната неприкосновеност на гражданите общи регламент за защита на данните ще влезе в сила след точно 10 дена. На 25 май влиза в сила този един набор от правила за всички граждани и дружества в Европа. Ще се хармонизира защитата на гражданите в целия Европейски съюз и ще се предостави правна сигурност за бизнеса. Последните събития, свързани с Фейсбук, са отличен пример за това, защо е необходимо да се възстанови контрола върху цифровите платформи и да се защити личната неприкосновеност на гражданите. Гигантите в интернет трябва да поемат своята отговорност за начина по който използват данните ни. Също така трябва да поемат отговорност и за това, което се публикува на техните платформи, включително и фалшиви новини и подвеждащо съдържание. Именно за това много се радвам, че в тази парламентарна комисия от началото на юни се организират изслушвания с съответните заинтересовани страни, на които Либе, Авко, Юри и Итре ще имат възможност да получат допълнителна информация и задълбочен анализ на скандала с Фейсбук, нещо, което е от огромно значение за всички процеси в Европа. Поканили сме и господин Зукерберг, както и други експерти. И се надяваме, че поканата ще бъде прията, тъй като искаме да научим повече за това, което стана във Фейсбук по време на Брекзит, по време на изборите в последните години и да се създаде възможност за една добросъвестна предизборна кампания за изборите за Европейски парламент през 2019 година. По този начин ще засилим правата на европейските граждани и това ще стане благодарение на сътрудничеството на Комисията по правни въпроси и Либе и за това твърдо вярвам в сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Те са важни за защита на европейците. Благодаря ви много, че сте тук. Господин председател, нека да ви благодаря за подкрепата, която давате на работата на нашата парламентарна комисия, особено по тази изключително важна тема. Благодаря. He's a very good Mr. Moraes. Имате отличен председател, господин Мореш, е, Господин Абрехт е докладчик. Е, той също е тук, така че наистина работим в най-добрите възможни условия. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like in this committee. Um, and there were two excellent questions from... И така, колеги, прекъснахме за малко дейността си, но по начин, който със сигурност не ни е бил неприятен. Господин Рау от Испания ще е, получи думата сега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожа Манао а, повдигна един много съществен въпрос, а именно за последствията, които поражда регламентът в областта на изследователската дейност и най-вече на изследванията в областта на биометрията. Това беше тема, която в Испания предизвика доста разгорещени, разгорещени дебати и реакции сред медицинските среди след като бяха оповестени първите законодателни инициативи за адаптиране на испанското законодателство към регламента. Възниква въпросът доколко регламентът ще се отрази на изследванията. Регламентът правомощава националните законодатели да предвиждат и дерогации за определени случаи. Тоест, възможно е държавите членки да имат разпоредби, ограничаващи изследователската дейност. Има възможност за това. Така че бихме попитали първо докладчика по този въпрос и второ, любопитни сме да научим за опита на други страни това отношение. В Германия, например, има закон за адаптирането, предвиждащ специфични разпоредби за изследователската дейност, но бихме искали да чуем още примери. Господин Коприва от Чехия. за слово, пане председající. Благодаря, господин председател в Чешката република и ние първоначално имахме такъв проблем. Получи се нещо като истерия, нямаше методика, алгоритъм. националното законодателство не беше готово, прилагането не беше подготвено, органа по защита на данните не беше готов да издаде някакви указания или насоки. Но ние не спряхме да повтаряме на малките и средни предприятия да не се плашат, че казвахме им, че ако спазват досегашното законодателство, и заключват в сейф а, а, личните данни на хартиен носител, това е достатъчно. Нищо ново няма да им се случи. Като говорим за иновация, това е иновация за гражданите, защото в хода на дискусията гражданите просто осъзнаха колко са важни личните данни и колко е важно те да бъдат пазени така както си пазим, примерно, личната карта. Така че е, ние подчертаваме в дискусията, че не бива да се предоставят лични данни просто така и че трябва е, много внимателно да следим какво правят големите играчи като Google и Facebook с такива данни. успоредно с това обаче държавата трябва да се погрижи за прозрачност, да предоставя информация и да я публикува. но когато гражданинът предоставя на частни формирования своите данни, той трябва да знае, че той влиза в определени отношения, така че а, администратора трябва да го информира за това какво ще прави с данни. Благодаря. Сега давам думата на ораторите за отговор. Господин Леандри, заповядайте. Ще започна с отговор за изкуствения интелект. Действително има много добри научни изследователи, ня... някои от най-добрите в света, участвали в създаването на научния на, на изкуствения интелект и те трябва да останат в европейските фирми. За да ги запазим в Европа, трябва да създадем фирми, които имат морални ценности и да привлечем изследователи в този тип фирми. Трябва да им предоставим възможност да осъществяват нужна дейност и да прилагат технологии, свързани с изкуствения интелект. Но ако работите по цял ден с изкуствен интелект, ви трябват най-новите сървъри, най-добрите технологии и е, за това е, се грижим това да е така. И можем да помогнем на хората, които се обръщат към Google, Facebook и прочие. Във Франция Ако някой иска да ползва изкуствен интелект, се обръща към е, Инрея, е, взима 15-те най-важни изследователи, е, настанява ги в сграда в Париж и казва, ето вече работя с изкуствен интелект. Това са хората, които ние сме образовали и те след това е, ги привличат за чудесни нови начинания, като тези на Кембридж Аналитика. Така че, да, трябва да се обърне особено внимание на образованието и да се създадат, създадат възможности за инженерите и следователи да работят с максимално количество данни, с най-добрите технологии, но най-вече, най-важното е да се даде възможност на научните изследователи да работят за европейските ценности. Те искат да работят за фирми, които имат морални ценности. Европейските ценности са свързани с правата на човека. Това не е безсъдържателно понятие. И с регламента за защита на данните в правни норми се превежда именно тази заявка. И от тук нататък в Европа ще се инвестира в фирми, които спазват европейските ценности. Необходими са ни новите технологии, най-новите. И не дайте да си мислите, че само ако се е, вкарат повече средства в образованието, това ще е достатъчно. Да, образованието е важно изкуственият интелект е важен, но трябва да се инвестира и в дружествата, които зачитат ценностите си. Може би е добре колегата да отговори на втория ви въпрос. Благодаря ти, Ерик. Аз искам да повдигна въпроса за дилемата на нощната стража. Не се намираме в а, суб... свободното пространство. Има а, правни норми, включително член 89, за конкретни изисквания за нощна развойна дейност. И в информационните технологии е добре да се въведе това, което вече е въведено в медицинската област, а именно задължителен етичен преглед на големите проекти. Помислете си, Кембридж Аналитика са получили достъп към данните на Фейсбук като изследователи. А, и знаете за какво са ги използвали. Именно заради това е много важно при такива проекти да има лице отговорно за защитата на личните данни още от самото начало на проекта. По въпроса на представителя от Испания а, за изискванията за големите бази данни, които често се използват в медицинската сфера дан, бази данни, при които много често и самите изследователи не винаги имат ясна хипотеза точно какви връзки да търсят. И въпросът е как може ценностите, залегнали в основата на регламента за защита на личните данни, да бъдат включени и в този тип научна дейност. Сега за интернета на вещите. И след това за медицинските изследвания. Интернета на вещите е, са всички данни, които могат да се извлекат от е, вещите около вас. Помислете си за NetAdmo. Не знам дали ви е известна тази фирма. Те продават е, продукт, който може да изследва атмосферата е, в дома ви е, и да изследва химическото съдържание на въздуха и прочие. И атмосферата на налягане и прочие. И един милион такива продукти вече са продадени навсякъде по света и може да се използва информацията от тях за целите на изследване в метеорологичната област. Какво обаче може да се прави с тези данни? Има два начина да се изследва NetAtmo, да се е, е, използва данните от NetAtmo е, поименно за всеки потребител, за, атмос... за температурата и влажността в неговия личен дом. А, това е един начин. А, дру... По другия начин, другия начин е да и по този начин се научава твърде много за този потребител. А пък а, по регламента всичко трябва да се анонимизира, защото теринче е, не ви е необходима тази информация за конкретния апартамент. Необходима е информацията за времето, т.е. за температурата. И възоснова на това можете да, да кажете какво е времето на тази конкретна улица. Това е важно за потребителите. Защо трябва да има регламентиране на този тип вещи? Може да се работи с информацията чрез изкуствен интелект и тя може да се събира от различни такива вещи. В Клонт подписахме е, договор с A2A в Италия, е, който е, събира информация за електрическата мрежа, включително и за Милано и северната част на Италия. Имаме всички данни. Ако не спазваме всички, ако не спазваме регламента, можем от тези данни да разберем нещо за вас лично, дали сте в момента на, на, в музея, в трамвая или карате корело, И можем е, от това да извлечем информация полезна за други. например, дали музеят е отворен, дали трамвая върви по това време и прочие. И този тип информация може да е полезна за всички по света. Всички ние можем да даваме действителни отговори, без да се знае кое е лицето. Тоест, е, е много важно за регламента да се мисли именно по този начин, защото може да работи изкуственият интелект без да ползва личната информация на гражданите. За биомедицинските изследвания. Мисля, че тук трябва да задам въпрос на всички вас. Ще си ще продължа на френски. За мен и за Квант е важно да се зададе следния въпрос. Ние имаме инженери, изследователи в областта на, на изкуствен интелект, имаме капацитет за обработка на данните, може, могат ли нашите инженери да разпознават а, а, хистологията, да знаят дали а, дадена клетка а, е ракова или не? Или трябва да го установят лекари? Очевидно е, че трябва да има комбинация между различните експерти и тогава да се установи какви връзки могат да се правят в контекста на съответната база данни и а, е, информацията трябва да отиде към изследователите, към болниците. Коя е частта на света, която събира най-много медицински данни а, и по най-качествен начин за гражданите си? А, това е Европа. Във Франция в момента а, се събират възможно най-добрите медицински данни. И ако просто се анонимизират тези данни, те могат да влязат в платформа като тази на Квант и да се използват чрез изкуствен интелект и да се препратят към специалистите и към лекарите. Тази информация трябва да отида към научните изследователи. А, и в Силисиевата долина а, хората умират. Именно за това е важно да се съберат всички експерти, а, инженерите, специалистите по изкуствен интелект, базите данни и цялата информация да се изпрати към тези, които могат да използват в полза на хората, именно лекарите и болниците. Същевременно обаче тази информация да е защитена от тези, които продават застраховки, страховки, и от онези, които дават кредити, за да може да не бъдете ощетени, ако те разберат, че сте болни. И ем, затова повтарям, можем да работим в, с огромни количества бази данни, без да има каквато и да било лична информация, без който и да било да знае дали аз съм болен а, от грип или вие. И дайте да не фрагментираме функционирането на регламента а, страна по страна, защото трябва да се позволи да се използва напредъка от а, изкуствения интелект и данните, с които разполагаме, могат и трябва да се използват, зачитайки личната неприкосновеност. Okay. Elections next year, right? No ready now. Depends what party. I shouldn't encourage you. Working next these year. Day, these and days, the you, year never, after. you never know these days. Um, okay, so um, because you spoke for so long and so eloquently. Uh... Толкова добре говорихте, че ми беше някакси неудобно да ви прекъсна. Имаме два въпроса. Още, може би, при следващата се, сесия. Бързи отговори, може би, са нужни. Колегата Брайтбарт не се изказа, така че два въпроса и след това ще започна с Пол. Господин Толедан от Испания и след това отново испански колега. Заповядайте. Eh, Благодаря, господин председател. След всичко, което чухме, се налага изводът, че сме в хода на процес, в който най-важното е да се контролират мощни сили. Концерните, които разполагат с най-много данни, са в силова позиция по отношение на гражданите. Значи целта ни е да ограничим мощта на тези а, формирования – ние ограничаваме в Европа а, властта на държавите да боравят с лични данни. И какво става тези данни? Сега са в ръцете на големи концерни и те могат да, дори да ги използват против гражданите. Така че в хода на законодателния процес а, за прилагане на регламента трябва да имаме инструмент и то под ръководството на Европейския парламент, който да наблюдава какви, закон, какви закони се приемат в отделните държави членки за прилагане на регламента за да имаме обща представа какво точно се прави от проекто законодателството до окончателно приятия закон. Това може да бъде много полезно и за страните, които все още нямат такива закони, също може да бъде и пример за добро законотворчество. Що се отнася до медицината? Аз самият съм засегнат от болест и съм много притеснен, че данните ми могат да бъдат използвани, може да бъде злоупотребено с тях. Да, те могат да се използват и с изследователски цели – от публичен орган. Много е важно анонимността на пациента да е гарантирана. За целта ни трябва ефективен инструмент, единен за целия Европейски съюз. Благодаря, господин председател. Позволете ми да се върна на биомедицината, изследванията, съгласието и други проблеми и, и проблемите, които биха възникнали евентуално в тази област съгласието пред, а, изисква а, подробна информация предварителна. Нещо, което може да се превърне обаче в пречка за биомедицинските изследвания и то конкретно в Испания. Защо? защото това е област, която е прерогатив на законодателството на държавите членки, законодателство за изследователската дейност. на, у нас има закон от 2007 година в Испания и кралски декрет за повече гъвкавост даваща възможност за изследователска дейност възоснова на лични данни. Системата е доста така гъвкава и открита и мисля, че а, трябва да се вземат предвид и етичните аспекти, когато се говори за изследователска дейност. Ако разглеждаме регламента от тази гледна точка и внесем проблеми, промени извинете, в него, то в центъра няма да е защитата на данните. Съгласна съм с госпожа Мано. Не знам какви ще са решенията за възникващите проблеми. Просто ще се видим. Ние сме в момента в хода на законотворческия процес в Испания. Вече сме на фаза внасяне на предложения за изменение. Тъй, че ние сме, разбира се, за да се приеме нов закон, за да се разработи един на практика. Um... Благодаря. Заповядайте, господин Брайбарт. Благодаря. Благодаря на депутатите от националните парламенти за техните въпроси. Ще започна с медицинските изследвания. Ние не работим в Немити много в тази сфера, но мисля, че съображенията на регламента могат да ни помогнат тук. Първо, що се отнася до приложното поле на научните изследвания и след това приложното поле на даденото съгласие. Там има голяма възможност за маневриране в съображенията че вместо бързо да се мисли за ново законодателство, предлагам да използваме тази част от законодателния инструмент оптимално, за да може да изтълкуваме разпоредбите на регламента. За медицинските научно-изследователски дейности е записано, че може да се даде съгласие по-широко, без конкретно да се разбира какво точно ще включват тези медицински изследвания защото лице, което няма медицинско образование, трудно ще разбере тези научни изследвания. Аз не би ги разбрал, например, както и когато се използват данни по принцип за дейността на учените. За научно-следователската дейност има доста свобода, според мен, в регламента. Стига, разбира се, тази дейност да се извърши коректно. Какво означава коректно, прозрачно и етично? И там вече се създават проблеми, когато говорим за големите предприятия, които може би не обработват данните по етичен път. т.е. чисто етически, макар че са си създали бордове, комисии за етика, надзорни органи и така нататък, да не работят в рамките на тази етика. Ние имахме един проект наскоро за легитимен интерес. Е, направихме го с Future of Privacy Forum – Та, има много органи за защита на данните, които казват, че колкото е по-голяма една организация, толкова по-голяма отговорност носи да спазва закона и активно да информира субектите на данните, какво възмерява да правят с техните данни. Така че отговорността расте в зависимост от дружеството. И накрая, за проследяване на националното законодателство. Испанските депутати спомена това. Да, нимите се занимава с това. Един от проектите ни е в тази сфера. Наблюдаваме всички е, закони и е, ги качваме на английски, когато те бъдат приети на национално ниво. Предполагам, че колегите ми сега търсят е, френския закон, за да може бързо да го преведат и да го качат. Съвсем накратко от вас а, също. Ако искате да кажете нещо, съвсем накратко, тъй като трябва да минем към следващата сесия. Съгласна съм с Пол Брайтбарт. Е, шпореното изписване на ново законодателство, особено в сферата на биомедицинските изследвания, ще бъде не зрял ход. Искам да видя как органите за защита на данните тълкуват изискванията на регламента, що се отнася до големите данни, Open Sky, е, които се правят в биомедицинската сфера. Ние тук се занимаваме с техническото новаторство и ми се иска да се потърсят други решения. Не само биомедицинските изследвания да почиват върху съгласие. Може да се работи по анонимни данни, да се използват нови технологии, като private learning, което включва изкуствения интелект и, авто... и анонимните данни. Това ще е добре да се задейства на практика преди да видим дали едно широко съгласие е достатъчно защита за субектите на данните. От гледна точка на индустрията, трябва да кажа, че когато данните тръгват към вас, те са анонимизирани. Има много начини да се работи по медицински данни по един нравствен, етичен начин, като се спазва регламента когато се връща в, грани... в, при вашия лекар или в болницата и тогава вече той ви помага, лицето, болницата и така нататък, за да може да ви лекува най-добре. Така трябва да се работи днес. Благодаря, благодаря на нашите оратори. Отлични изказвания. Много ви благодаря, колеги, за много интересната сесия. So we now we're going on to the... Преминаваме към последната част от днешния следобед. Днес е, ще говорим за така наречената полицейска директива. Ораторите ще помоля да дойдат тук. This is um, sometimes thought of as the neglected. Смята се, че това е втората част от пакета, но всъщност това е голяма част от пакета. Спомням си, че моята политическа група искаше да направи така, че всъщност имаше много опозиция на тази част в съвета. Но това е важен инструмент, който ще доведе до хармонизиране на правилата при обработката на личните данни от правоохранителните органи ще насърчи трансграничното сътрудничество и затова е изключително важна част. Надявам се в последната сесия, знам, че всички са уморени, но се надявам да можем да се съсредоточим върху тази изключително важна част от постиженията на тази директива и на пакета. И сега добре е дошъл на Висе Сванберг, на главен надзорник защита на личната информация и началник на отдел защита на данните в Датската национална полиция. Оливиен Микол, началник на отдел защита на данните, ГД, правосъдие и потребители Европейска комисия, госпожа Майя Смолче, комисар на Берлин, защита на данните и свобода на информацията. И така, давам думата на господин Кристиан Висе Сванберг до 10 минути. Може да включите отдясно микрофона до 10 минути и ви благодаря, че сте тук. Добре дошли. Благодаря за това, че ме поканихте, е, за да говоря днес за директивата за защита на данните при обработка от правоохранителни органи. Така Дания можеше да продължи своята връзка с Европол. Приложихме тази директива, всъщност я транспонирахме преди 1 май 2017 година. Транспонирахме в датското законодателство. Нека ви разкажа какво, какъв е нашия опит с тази директива. Първо, трябва да кажа, че като длъжностно лице не мога да говоря по политически въпроси, както и въпроси дали тази директива и нейните правила постигат баланс между различните елементи, които трябва да се вземат предвид в сферата на правоохранителните дейности. Искам също да кажа, преди да премина нататък, че преди да работя в датската полиция, работих е, при надзорника на данните, бях служител в Министерство на правосъдието. След това, всъщност тогава бях част от преговорите през първите 6 месеца от а, преговорите по време на датското председателство по този пакет. Това беше през 2012 година. Днес управлявам звеното за защита на данните в Датската национална полиция. 11 човека имаме в моя отдел и наблюдаваме как датската полиция изпълнява и спазва правилата за защита на данните. Ако погледна въпроса за защита на личните данни от правоохранителните органи, мога да кажа, че служителите, с които работя, съзнават че трябва да спазват всички тези правила за обработка на данните по един пропорционален и разумен начин. Това се дължи най-вече на факта, че полицейските служители знаят, че информацията винаги трябва да е поверителна за целите на следствената дейност и за защита на личното пространство на всеки един човек. За тях е съвсем естествено. Те искат да защитят възможността полицията да си свърши работата и това да стане по поверителен начин. Онези, които работят в полицията, искат да спазват законодател... законодателството. разполагаме, всъщност имаме и задължение да подаваме информация. И ето тук правото на всеки един да бъде информиран за обработката на личните му данни, всъщност излиза на преден план. То е важна част от общата защита на датите. Имаме такава от 95 година на сетне със съответната директива. Когато говорим за правоохранителните органи, това нещо обаче е ново. трудно е да се види къде трябва да бъде информиран гражданина, т.е. в какъв момент. Защото това може да попречи наследствието, ако се каже на лицето, че е, в момента срещу него се водят следствени действия. Така че е по-добре да се забави тази информация за по-късно. Да се определи точния момент, когато трябва да бъде информиран някой в различни следствия, е, е нещо важно и това ще бъде тема, която ще обсъждаме най-много в бъдеще. В Дания както е записано в директивата, разглеждаме всички елементи, гледаме как полицията като цяло обработва лични данни. На страницата на полицията това е изписано, слагаме постери в полицейските участници, обясняваме на гражданите какви са техните права и казваме как могат да се оплачат, ако имат възражение срещу начин, по който са обработват личните им данни от полицията други правила, с които разполагаме за обработка на големи масиви данни. Полицията, както и цялото общество, е изправена пред предизвикателства, когато говорим за големите масиви данни. Новени от опита на колегите в Европа, виждаме, че ефикасното използване на данните е много важно, за да можем да отговорим на изискванията на обществото. Използването на големите масиви данни е, налага много изисквания, не само на полицията, но и на тези, които подготвят инструментите, които използваме за обработване на данните. Директивата имаше положително въздействие, защото законодателството изисква от датската полиция да направи така, че да е сигурна, че спазва правилата за защита на данните. Така много по-лесно може да говорим за доста... над... с доставчиците си. И накрая пример за това, как тези правила от директивата се отразяват на практиката. Как да определим, кои правила се прилагат при какви обстоятелства. Сега, дали се обработват лични данни като част от някакво европейско сътрудничество или не, трудно е да се определи дали прехвърлянето на лични данни отговаря на директивата, на регламента и на допълнителни а, разпоредби. Нужно е, е конкретно тълкование на нормите и трябва да се види за какви цели могат да се използват тези данни. Решението би могло да бъде полицейските, правоохранителните органи, органите за защита на данните, да седнат на една маса и да видят какъв би бил практическия резултат. Така ще е по-лесно и за гражданите, и съобщо за всички, за това да видят как да го използват. Господин Мораес, силно се надявам тези примери да бъдат полезни на комисията Либе ще отговоря на всички въпроси, които имате, дори те да са технически. Благодаря. Благодаря. Оливер Никол, please. Thank you. Thank you very much, Mr. Благодаря, председателю. Благодаря, че ме поканихте. Искам в своите встъпителни думи да говоря по три елемента. Първо, основните елементи на този законодателен акт. Казахте, не се обръща достатъчно време, а внимание. На второ място да се посочат основните въпроси. Няма да мина през всички членове, но някои важни въпроси в директивата. И на трето място, къде се намираме по-настоящем крайния срок за транспониране беше 6 май. И така. По първата част основният елемент. Това е част от пакета. Беше прият през 16 година, както знаете. Крайният срок е 6 май и всъщност директивата вече трябва, но практически това трябва да е 25 и заедно с регламента. За много държави членки явно това е датата, върху която са се съсредоточили, защото виждаме, че двата законодателни акта се разглеждат като пакет. Това законодателство замества рамковото решение от 2008 година. Т.е. преминаваме от инструмент от трети стълб към директива на Европейския парламент и съвета. Лисабонизация на правилата. Мога да го нарека. Двете основни цели са си същите. Високо ниво на защита на личните данни, вземайки предвид конкретния контекст на правоохранителните органи и по-безпрепятствена обмяна на информация между полицията и съдебните органи между държа... в държавите членки. Третата цел – сътрудничество в борбата срещу тероризма и други сериозни престъпления в Европа. Основните промени, в сравнение с рамковото решение, са следните. Включва се и вътрешния аспект, и трансграничния. Предишният инструмент се съсредоточаваше основно върху трансграничния аспект. Имаме засилени права за субектите на данни, това идва от регламента, право на информация, право на достъп до данните, поправяне, изтриване и така нататък. И нещо друго, пряк достъп на субекта на данните към правата му. Какво означава това директен или пряк достъп? Какво означава, че граждане може пряко да се обърне към органа. Ако биват, бъдат ограничени тези права, то тогава трябва да се мине през органа за защита на данни. Но прекия достъп е изключително важен и при предното рамково решение нямаше такъв пряк достъп. Въвеждат се и нови принципи, изходни на регламента, те са ви били представени по-рано, защита на данните е, и при изготвяне на продукта и при е, по подразбиране. Оценка на въздействието, когато е поставен под риск субекта, задължение за назначаване на служител защита на данните, повечето организации, уведомяване за нарушаване на поверителността на данните и също така задължението за, регистр... за регистри. Това всъщност голямо предизвикателство за много органи, защото това дава пряко въздействие върху и те системата им. Що се отнася до международния трансфер, обикновено се задава официална заявка за информация, но може и пряко сътрудничество с доставчиците на услуга при конкретни условия. Съвсем накратко това е основният елемент. Някои важни елементи, които сме забелязали. На първо място, що се отнася до приложното поле, това се каза и от колегата току-що, колегата Сванберг. Директивата се прилага при органи, които отговарят за обвинението, а не органи, които спомагат правоохранителната дейност. И това е изключително важно за определене на границата между полицей, полицейската директива и регламента. И общия регламент, и директивата дават възможност на държавите членки да назначат един и същ орган за защита на данните. Това е положителна стъпка. Повече държави членки са избрали този вариант – един орган, един и същ орган и по директивата, и по регламента. Само Белгия има друг избор. Това ще доведе до по-голяма последователност и общото прилагане на двата текста. Както споменах, споменах тези ежедневни журнали за записване на информация – трудно е да се приложи това, когато има вече съществуваща информационно-технологична система и трябва да промениш нейната архитектура, така, щото да е съвсем ясно кой кога е влизал в кои данни. И за това има по-дълъг преходен период. Той е до 2023 година, дори може да се стигне до 2026 година при изключителни обстоятелства. За някои държави това е по-лесно, за други не и предполагам, че някои ще се възползват от този по-дълъг преходен период. Нещо друго важно. Кой извършва надзор? Върху съда. В директивата се казва, че тези органи не могат да бъдат контролирани посредством съда а посредством други независими съдебни органи, се казва. Кои са тези органи? Това трябва да се тълкува рестриктивно. Прокурори, прокурорите трябва да бъдат независими точно толкова, колкото и съдиите. Това е така в Италия, но го няма във всички държави членки, защото прокурор незадължително е напълно независим. Правомощията на органа по директивата са по-слаби, отколкото по регламента. И нещо важно в директивата, трябва да работи ефективно и ефикасно. Трябва да има необходимите правомощи за водене следствени действия и така нататък. Много държави членки в крайна сметка решават да дадат същите правомощия на органите по директивата, както и по регламента т.е. хармонизирали са правомощията на тези органи за защита на данните. В встъпителните си думи казах, че е важен прекия достъп до органите защита на данните. Това означава, че в доста държави членки настоящата практика трябва да се промени. Има възможност да се ограничат правата на субектите на данни по тази директива. Може да се ограничи правото на информация, на поправка на информация, но всяко едно ограничение трябва да се тълкува ограничително. Не може да има бланкетна разпоредба, която да ограничава правата на субектите на данните, защото това доста изкушава държавите членки да се възползват от него. И накрая ще засегна различни разлики между директивата и регламента. Описано бе това по-рано. По регламента има 6 основания за обработка на данни, по директивата има едно основание, то е закона. Друга разлика. Няма принцип за прозрачност в директивата, а има принцип на справедлива обработка, което води до изискване за прозрачност. Идеята за минимизиране на данните също се разглежда по различен начин. Тук по директивата говорим за данни, които не трябва да бъдат прекомерни, т.е. не се говори за ограничени, т.е. дава се по-голяма гъвкавост на правоохранителните органи. Също така, има един въпрос, който е специфичен за директивата, а то е че данните трябва да бъдат заличени или периодично да се преглежда дали са нужни тези данни все още. Това е нещо специфично, което е пряко свързано с приложното поле на директивата. И накрая, имам по-малко от минута, нека кажа, след две годишния преходен период, какво е положението подобно на ситуацията с регламента, ние имахме много заседания, всъщност 15 националните органи, за да подготвим прилагането на този пакет, т.е. и директивата, и регламента. Приветствахме становищата на комитета по член 29 по директивата дават много интересни идеи по някои ключови елементи от същата, като например какъв е срока за съхранение, специалните категории, логирането, правомощията на органите. Това са много полезни указания, дадени от този комитет, които дават, начертават пътя за националните органи. Актуалното състояние. Голямата част от държавите членки, всъщност половината, ще използват един и същи инструмент, за да транспонират директивата и да прилагат регламента. Само три държави членки са подали уведомление – Германия, Словакия и Литва. И ако трябва да резюмирам грубо, имаме седем държави членки – които се движат в срок. Някои седем закъсняват, юни и седмицата след това. И след това има доста държави членки, където не е ясно, тъй като все още тече парламентарен процес. Някои държави членки имаше избори и процесът се забавя. Така изглеждат нещата по-настоящем. Разбира се, тъй като имаме тук много представители на националните парламенти и искаме да има забързване. Молим ви по-бързо да се транспонира директивата. Благодаря, председателю. Много дълго говорих. Благодаря. Няма... Аз трябваше да изляза за малко и затова се извинявам. Имах спешен телефонен разговор. Сега Майя Смолчик, 10 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви много, че ми давате възможност днес да говоря пред вас и с вас. На национално ниво се извършва законотворчество в момента и аз мисля, че е много важно европейското ниво да наблюдава действията за прилагане на директивата на национално ниво, защото съществува реална опасност да се подкопае целта на, за хармонизация, чрез упорстване да продължат да действат до сегашните разпоредби. Аз съм ръководител на надзорния орган по защита на данните на Федерална провинция Берлин. Мога да говоря само от берлинска гледна точка, но мисля, че моят опит съвпада с този на други колеги от Германия. В Берлин до сега директива 680 не е била приложена. Берлинският законодател, подобно на федералния законодател, реши в един и същ закон да включи транспонирането на, на, на регламента и въвеждането на директивата. В момента тече парламентарен, парламентарна дискусия и вероятно още преди лятната вакансия ще се вземе решение. В този е, закон, законопроект, се предвижват единни разпоредби за всички публични органи и някои специфични обаче разпоредби, например разпоредби за местата за изтърпяване на наказания, ще бъдат предмет на отделни специфични закони. Проблемът е обаче, че колкото и пъти да се обръщах да ми се дадат, даде възможност да коментирам някои законопроекти, например Берлинския закон за полицията или закона за защита на данните в местата за изтърпяване на наказанията, не ми се даде възможност. Тоест, е, работят хора, които евентуално, по законите работят хора, които евентуално нямат съответния експертен опит. Миналата сряда ми беше представен проектът за, на новия берлински закон за защита на данните, а вчера, т.е. само ден и половина е, един и половина работни дни след това беше изслушването в съответната комисия на Берлинския парламент. Нямах възможност задълбочено да се запознае с законопроекта, но така още на първо четене изпъкват някои моменти, които са проблем. И искам да ги споделя с вас. Според член 47 алинея 2 на полицейската директива, надзорният орган трябва да притежава ефективни правомощия по отношение на, на, на, на нарушения на разпоредбите за защита на данните, но такива ефективни правомощия трябва да бъдат а, изпълними, докато в, в законопроекта за Берлин няма такова нещо. Напротив, има придържане към старите незадължителни средства, установяв, като установяване на пропуск и отправяне на забележка тези, е, тези, тези мерки нямат задължителна е, сила за нарушителите, т.е. не осигуряват прилагането на директивата. В миналото много често сме имали такива проблеми, защото от години практикуваме с тези инструменти и е, практиката показва, че съответните безкомпетентни органи изобщо не се вълнуват от нашите забележки. Нашето предложение беше съгласно член 47 алинея 2 на директивата ние да поемем тези правомощия, защото само те дават възможност ефективно да се борим с за нарушения. Не беше прието това наше предложение. С нито дума не се споменава, например, ефективността на средствата, които иска, за които настоява европейският законодател. Ако нещата останат така, моят служба няма да може да има правомощията, проистичащи от член 40 6, алинея 2 на директивата, а именно да надзирават прилагането и осъществяването на разпоредбите по директивата. Проблемът съществува и на федерално ниво. Всъщност берлинските законодатели се ориентират към федералното ниво. по всяко време, не разбираме защо е този отпор, след като по всяко време може да се, могат да се обжалват решенията на нашия орган. Тоест, дори ако берлинския законодател ми отреди на моята служба съответните правомощия, те няма да могат да се прилагат, защото няма законодателни разпоредби за прилагане на принудителни средства. Това се отнася и до прилагането на регламента. В момента нямаме възможност за принудително изпълнение, т.е. Е, под риск е прилагането на разпоредбите на директивата и а, регламента. Проистичащите от член 57 на директивата правомощия на надзорния орган да определя санкциите при а, нарушение и да определя с какви мерки те да бъдат осъществявани, също е недостатъчно а, изяснено дадохме идеята да се предвидят и административни мерки, защото и глобите могат да бъдат пропорционална санкция, не само наказателните мерки. По отношение на нарушения от физически лица, това предложение беше прието. Обаче за публични органи, проекти и други не се прие. Това се отнася за, както за регламента, така и за и за, за директивата. Също така проблем е оценката на въздействието. Ако продължават да действат сегашните разпоредби, които отреждат на моята служба ролята да извършва оценка на въздействието, от използването на личните данни. Обаче сегашната разпоредба дава възможност, ако ако, ако личните данни са от особено значение за изпълнението за задачите на органа, те могат да бъдат използвани а, още преди да изтече срока на разглеждане на оценката на въздействието, който и без това е кратък, защото по този начин се застрашават правата на гражданите, още преди да приключи проверката на, на надзорния орган в и без това, както казах, краткия срок а, в дигитализирания свят не можем да заличим нарушаването на законодателството чрез използване на данни. По отношение на прозрачността и правата на засегнатите е, лица. Берлинският законодател не само е, из, изчерпва възможностите за ограничения, дори ги прекрачва. Тоест, ние, като моята служба, като социален коректив при нарушения, в много от случаите няма да може да влезе в ролята си. Според сегашния проекто закон има хипотези, при които засегнатите лица не могат да получат информация, нито да насочат информацията към нашата служба, която е надзорник. Тоест ще има случаи, в които най-важното право на засегнатите, именно да бъдат информирани, няма да може да бъде изпълнено. И още един така заключителен аспект, който е свързан, е, който е проблем за всички органи по надзора за защитата на данните. Всички знаете, че е, юридическото и практическо приложение на директивата ни изправя пред е, много големи предизвикателства, тъй че има голяма нужда от консултиране на предприятията. Но въпреки това нито директивата, нито регламентът предвиждат оборудването на съответните надзорни органи с човешки и материални ресурси, за да може ефективно да си вършат работата. Много от надзорните органи са просто безнадежно, страдат от безнадежден недоимък към ресурси и хора. Така че ние, надзорните органи, получаваме много по-малка част от, от това, което ни е необходимо. Що се отнася до Берлин конкретно, нашите служители са високо мотивирани а, отдават всичките си сили за прилагането на новото европейско законодателство за защита на данните. С нетърпение очакваме тази дейност и най-вече сътрудничество с европейските колеги. Но дали ще се справим с огромните предизвикателства, свързани с прилагането на новото законодателство, ако продължаваме да сме с ограничени ресурси, това за мен е съмнително. Нека да изчакаме да видим когато обстоятелствата са такива, че един орган обективно да не може да си върши работата, мотивацията може да се превърне в демотивация, което би било фатално, защото всички би трябвало да сме заинтересувани от това европейското законодателство да бъде прилагано на национално ниво, колкото може по-добре. Защо? защото цифровото бъдеще може да бъде спестено, данните в цифровото бъдеще могат да бъдат спасени само така. Така че апелирам към европейското ниво да наблюдава какво става на национално равнище и да помага. Благодаря ви. Благодаря ви много. Преминаваме към коментарите на депутатите. Госпожа Косодоли, Гърция. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Сванберг. Той засегна една много деликатна тема, а именно златната среда между защитата на данните и сигурността в рамките на полицейските разследвания и разследванията на другите правоохранителни органи. Защото в регламента се предвижда запазването на такъв баланс. Но искам да попитам, може ли на практика разпоредбите да се прилагат едно към едно и имате ли някакъв практически опит, който да сподели? Thank you. And Mr. Ferluga from Slovenia. Благодаря. Следващият оратор е от Словения. Леп поздрав всем. Хвала за... Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате думата. разговаряме за личните данни. Те са неделими от човешките права от една страна и от друга страна прилагането на полицейски стратегии и технологии но постоянно се връщаме към един много важен въпрос, а именно въпросът за недоверието към правоохранителните органи. Някои държави членки има доста отрицателен опит от миналото, който днес до известна степен се повтаря. И второто нещо, което е много важно, е а, констатацията, че киберпрестъпленията с лични данни а, са неограничени, не познават граници. Колкото и усилия да полага Европейския съюз, за да се пребори с този проблем и да намери начин за регулиране, има престъпни организации, които винаги са с едни гърди пред нас. Те винаги са някъде където могат да извършват престъпната си дейност. И още нещо. Въпросът за квалификацията на а, правоохранителните органи, т.е. образователен ценз, степен на оборудване, човешки ресурси и така нататък. Това са принципни въпроси, които задължително трябва да бъдат решени. А що се отнася до киберпрестъпленията – част от тях е, са свързани с кражба на лични данни. Не само от е, фирми, не само чрез е, банкови карти или данни на фирми. Не, това е, е влизане с взлом в личното пространство. Имаме какви ли не закони и разпоредби за борба с това явление, но е много трудно да се намери вярната граница между висшите интереси и личната сфера. Знаем, информацията се превърна в търговска стока, което означава, че от нея се извлича печалба. Може да се извлече печалба, което е друг аспект в целия този дебат – и освен това, когато говорим за защита на лични данни и за наказателно-правно преследване, трябва да говорим и за надзора и контрола, както върху правоохранителните органи, така и върху съдебните органи. А следващата крачка, разбира се, е съхранението на данните. Тук пък възниква въпросът за това, кой отговаря за това колко време и къде се съхраняват данните, кой отговаря за тяхното заличаване и кой контролира всичко това. Както чухме, държавите членки се опитват да намерят индивидуални решения. Мисля, че и тук ни трябва принципна обща рамка, която да ни бъде предоставена от Европейската комисия със съответно предложение. Защото в момента всяка държава членка се опитва сама да си реши проблема със собствените си агенции, но смятам, че някои е, европейски държави вече преживяха проблеми с различни атаки, кражба на данни и прочие и прочие. Много е важно да осъзнаем значимостта на тази тема. Of... Благодаря. Ще чуем всички въпроси и след това ще дадем думата на участниците. А, господин Бони от Европейския парламент, някой друг иска ли да се изкаже? Записахме ви. Моля, бъдете кратки. Иска ли някой друг да се изкаже? Няма да има втори кръг въпроси. Моля, бъдете възможно най-кратко. Господин Бони от Европейския парламент. Благодаря. Ще се изкажа на полски. dziękuję e, za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania. Само две. Byłem Горон. Благодаря ви много, че организирахте днешното заседание. От е, много месеци е, настоявам да се организира това заседание и да се обсъдят въпросите, свързани с приложението на общия регламент за защита на данните. Разговорите ни днес показват, че е, проблеми има, но има и възможности и показва, че всички ние искаме да изградим възможности за поддържане на доверието в цифровия свят. Искам да подчертая обаче следните неща. В някои страни има недостиг на институционалния капацитет за приложение. Има национални институции, които следват да тълкуват правните норми да подкрепят и гражданите, и дружествата при приложението на изискванията. Но, както показах изказванията на много отговорите днес, в повечето държави членки готовност за приложение на 100% все още няма. И както беше подчертано от няколко от ораторите в този раздел. Има много граждани, които съвсем не са запознати с предлаганите решения за защита на техните права и на тяхната лична неприкосновеност. Не знаят и какви са задачите на органите защитаващи личните данни. Така че може би е добре да разгледаме въпро... състоянието на нещата в различните държави членки. Например, достъпа до лични данни без ограничения и без спазване на правилата в директивата. Особено когато се говори за списък на престъпления, за изискване за съдебна заповед преди да се използва информацията. Някои страни съдът се информира едва след като се предостави достъп до данните. Всички нарушения се разглеждат сякаш с сериозни нарушения в някои страни. И ако имам предвид правата на гражданите е много важно да има подробно разяснение на тези права. Трябва добре да знаем какви са правата ни и органите, защитаващи данните, трябва да познават добре правилата за своята работа. Следващият оратор е от Литва. Моля, бъдете възможно най-кратък. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата. Поканите оратори и колегите от а, националните парламенти днес а, се спряха на различни елементи от директивата, както и от регламента. И в дата законодателни акта се определят условия за обработката на данни. Сблъскваме се обаче с нарушения и, и опасност злонамерени лица да нарушат неприкосновеността на личните данни. Определят се условия за достъпа до данни в случаи на наказателни производства или за целите на превенцията на определени типове престъпления. Съществуват национални правни норми, които определят правилата за събиране на данни, но по някой път данните, които се събират, не могат да бъдат използвани за установяване на извършителите. И моят въпрос е следният. Колко дълго могат да бъдат съхранявани този тип данни? И вторият ми въпрос. Терористичната дейност. Информационните технологии създават нови възможности – можем да събираме изключително точна информация за престъпления, които се организират, за лица, които са въвлечени в този тип организация. Тази информация е на разположение незабавно днес. Не смятате ли, че има опасност да се наруши равновесието между информацията, която трябва да бъде съхранявана и информацията, която трябва да бъде унищожена. Да кажем, може да има данни, които са важни, за да се идентифицира даден престъпник, който извършва престъпление днес. Обаче, може тези данни да са били унищожени, тъй като а, а, те са свързани с престъпления от преди много време. Господин Колер Гремани. Много благодаря. Моля предходни, преждеговоривши оратор да си изключи микрофона. И така, благодаря господин председател, благодаря на участниците в Памела за информацията, която ни поднесоха. Стана пределно ясно, че имаме че имаме много информация за това колко е необходимо да се прилага регламентът и че гражданите имат до известна степен погрешна представа за какво става въпрос така че ме интересува по, как, по какъв начин ще правят преценката си а, органите по защита на данните. Какъв е дневният ред на прилагането на основния регламент и ще има ли международно сътрудничество. Защото проблемът е, че онези, които не са заинтересовани от високо ниво на защита на данните, т.е. прилагането на новото законодателство е нещо лошо. Това са а, такива хора, които си, хората си мислят, че още от другата седмица а, различни фрилансъри, сам, самонети и така нататък ще станат а, ще бъдат на прицела на органа за защита на данните. Така че според мен е много важно да се а, оповести на публиката какво ще се прати, какъв е дневният ред, какво ще е сътрудничеството на надзорните органи помежду им. Така трябва през следващите седмици да формираме малко повече по-правилно общественото мнение. Благодаря, господин Лопес Агилар. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, тъй като вече се изказах в предходните дискусии. Искам да задам въпрос на господин Микол от Генерална дирекция правосъдие. Искам да попитам какво е нивото на готовност и воля за незабавно приложение на директивата в държавите членки. Това е директивата, за правоохранителните органи. Включва и съдебното сътрудничество, включва и работата на прокуратурата в различните държави членки и става дума за защитата на личната неприкосновеност и на основните права, не само в национален план, но и в трансграничен план. През последните години виждаме спад в желанието за сътрудничество между прокуратурите на различните държави членки. Това означава, че намалява функционирането на зоната на правосъдие и свобода в Европейския съюз. Затова моят въпрос е до каква степен са готови държавите членки да я въведат тя тъй че трябва да е влязла в сила още на 6 май. Да, когато говорим за полицейската директива, да, не е добро това съкръщение. Обаче, като я наричахме просто директивата, никой не знаеше какво искаме да кажем. Тогава почнаха да наричат полицейската директива, тогава пък на всички им стана интересно или пък почнаха да се ядосват, но поне в различните политически групи се обръщаше повече внимание. Особено от страна на министрите в съвета, които не бяха доволни. Те не искаха никой да се меси на работата на полицията. А въобще е историята на заглавието на тази директива е доста дълга. Госпожа Стивенс има думата. Заповядайте и след това ще чуем отговорите. Thank you, Chair and colleagues. As co-rapporteur... Благодаря ви, господин председател. Като се докладчик в Комисията по тероризма, мога да подчертая, че тероризма и изпирането на пари са световни явления, които трябва да, с които трябва да се борим в международен план. Престъпниците не спазват граници в различни страни, има различни списъци за санкциониране и за установяване на висок риск. Целта е да се проверява риска и да се споделя тъжестта. Регламентът следва да не нарушава ефективността на подобна дейност в частния сектор, но има неясни задължения за обработката на чувствителни лични данни. Какво смятате по темата? Освен това, член 23 за публични, обществен интерес. Там има нужда от допълнителна яснота, за да може да се запази ефективен режим за борба срещу а, изпирането на пари, вземайки предвид заплахите от а, тероризъм в Европа. Благодаря ви много. Сега можем да преминем към участниците а, в сесията. Господин Сванберг има думата. Нека само да отговоря на въпроса зададен от представителката от Гърция за това какъв е нашият опит при събирането на големи масиви данни. Сблъскваме се с а, някои трудности. А, част от а, системите ни са твърде стари и при обработката на данни има нужда от повече техническа подкрепа. Много важен е въпросът за а, авторизацията за ползване на системите а, и за регистрацията на заявките, а, особено когато работим по нови системи. Въпросът за средствата е важен. Имаме ли достатъчно средства, за да можем да изградим системи, които ни дават възможност да преработваме големи обеми данни. Това е сериозно предизвикателство от, от практическа гледна точка. Има различни възможности властите да използват големи масиви данни, но трябва да го правят по един начин, който подлежи на демократична отчетност да можем да покажем за какво използваме тези данни. Благодаря, господин Микол. Благодаря ви много. Благодаря за зададените въпроси. Те не са малко. Ще ги групирам. Имаше няколко въпроса за ресурсите, за органите за защита на данните. Действително и регламентът и директивата изискват държавите членки да възложат на органите за защита на данните да, да им предоставят, извинете, съответните материални ресурси. Нещо, което беше подчертано и в комюнике на комисията от миналия януари, призоваващо държавите членки да предоставят съответната помощ на органите за защита на данните, нещо, което подчертахме отново и днес в изявлението на комисията на срещата на върха на лидерите, на където казваме, че регламентът е основен елемент и трябва да му се заделят съответните ресурси. Също времено съответните органи за защита на данните трябва да имат и ефективни правомощия. И държавите членки трябва да се погрижат такива правомощия да им бъдат предоставени. Директивата за правоприлагащите органи е по-общо обо... формулирана от регламента който е пряко приложим и който определя определени правомощия за органите за защита на данните, включително и правомощието да налагат глоби. Директивата, единственото, което се казва за правомощията е, че те трябва да могат да постигат ефективни резултати. От там нататък те се решават на национално равнище. За ресурсите. Що се отнася до националните законодателни органи и това да се предоставят съответните ресурси на органите за защита на данните, е, възможност се дава да се работи чрез грантове, за да може органите да достигнат до гражданите и до малките и средни предприятия. Вече има търг по темата и се разглеждат кандидатурите за грантове. Също така, въпросът за тълкованието на определени разпоредби и на регламента и на директивата за правоприлагащите органи. Тук искам да се спра на работата на работната група по член 29 на група, която ще стане съвет за защита на данните на европейско равнище. Тези тълкователни текстове вече са изготвени и има конкретно становище по директивата за правоприлагащите органи. Тук правим връзка и с въпроса, който беше зададен, именно за това колко дълго трябва да се пазят данните е, които се използват от е, правоохраняващите органи. Съгласно становището на работната група за член 29, не може да се даде е, точен отговор за брой години, защото всичко зависи от естеството на данните. Но по това становище вече има определени много полезни принципи. Говори се за необходимост, например, данните да се съхраняват само когато те постигат своята цел. Също така, нещо, което е предвидено в директивата, да се разграничават данните по лица, свидетели, заподозрени лица и прочие. Също да има определени разграничения, що се отнася до конкретното съдържание на тези данни. Така че вече има доста отговори по тази тема. Беше зададен и въпрос за комуникациите, свързан повече с регламент, отколкото с директивата. Но искам да спомена, че са публикувани множество документи и брошури от Европейската комисия включително 60 въпроса и отговора за основните елементи на регламента за защитата на данните. Тази брошура е на разположение на всички езици. Има и конкретна брошура за малките и средни предприятия. Има и брошура за гражданите. Така че такива брошури се публикуват от там нататък е, държавите членки имат ангажимента да проведат информационни кампании на национално равнище, но ето виждате, ние даваме своят принос. Е, по въпроса за готовността на държавите членки, що се отнася до директивата за правоохраняващите органи. Споменах темата съвсем накратко в началното си изказване. Положението в общи линии Всъщност, вие правилно споменахте крайния срок за транспонирането беше 6 май. Но има държави членки, не малко, половината в общи линии, където с един и същи акт се транспонира директивата и се правят съответните подготвителни действия за регламента. Така че в много държави членки всъщност той ще влезе в сила на 25 май. Това, което виждаме на този етап е следното. Половината от държавите членки ще са готови или на време, или с няколко седмици закъснение. Но половината от държавите членки, другата половина, ще закъснеят с повече от няколко седмици, освен ако не ускорят процедурите. Затова призовавам представителите на националните парламенти, присъстващи тук в тази зала, да се погрижат за ускоряване на съответните процедури, защото самият факт, че не всички държави членки са готови едновременно, ще доведе до известна фрагментация на защитата на данни в европейски план. Затова е добре да работим в един и същи график, за да може органите да имат своите правомощия, да има съответните ресурси за тях, за да може да се работи възможно най-скоро в ситуация на приложение. Много благодаря за въпросите най-вече във връзка с това доколко надзорните органи ще могат да общуват помежду си по отношение на прилагането на директивата и регламента. Мога да кажа, че сме в много тясно сътрудничество помежду си, не само на национално ниво. Германия е федерална държава и е, има по-особено предизвикателство. 16-те федерални провинции да прилагат разпоредбите еднообразно. Но такова сътрудничество има и на европейско ниво. Именно, то е именно израз на стремежа ни да гарантираме а, това, че санкциите, които предоставя, за които предоставят възможност директивата и регламентът да бъдат прилагани хармонизирано. Това трябва да бъде така, защото иначе няма да сме постигнали основната цел хармонизация. Вторият въпрос за това доколко успяваме да представим това пред обществеността. Доста отдавна вече се опитваме да го направим. Разбира се, че не можем да достигнем до всеки един гражданин. трябва и браншовите организации, търговските камери също да препредават информацията. Опитваме се да противодействаме на това паникьосване, което в момента се шири до известна степен. Подчертаваме, че не става въпрос за това от 26 май нататък да се прилагат санкции и налагат глоби от по 20 000 евро. Разбира се, че обясняваме колко са много критериите, по които се оценява тежестта на нарушението, начина по който съответната фирма е положила усилия да спазва разпоредбите на регламента и директивата и доколко сериозно се отнася към защитата на данните, когато нарушенията са дребни, санкции няма да има, ще има просто предупреждение с надеждата, че проблемът ще се реши без санкции санкция. Продължаваме да провеждаме доста интензивна консултантска дейност, защото според нас няма никакъв смисъл тези страхове да продължават да бъдат подклаждани. Опитваме се да убедим обществеността, че е чудесно, че е прият основния регламент за защита на данните в Европа, защото това е единствения начин да гарантираме защитата на данните, което е гражданско право. Право, което е много трудно извоювано и в нашия глобализиран свят е трудно да бъде защитавано. Затова се опитваме да провеждаме така положителна кампания. От друга страна, задаваните за въпроси показват, че хората са изпълни с съмнение, защото ние като надзорни органи сме длъжни да прилагаме инструментариума на регламента, за да осъществим крайната с цела, именно хармонизация. А ако нямаше тази така заплаха от санкция, винаги щеше да влезе в сила чисто човешкия стремеж да се измъкнеш, да си продължиш да работиш по стария начин, така че тази заплаха е необходима и тя ще бъде прилагана, но не във всички случаи и не на първо място. Казах преди малко, че а, надзорните органи по защита на данните не разполагат с достатъчно ресурси, т.е. няма да бъдем в състояние да обработваме всички сигнали за а, за, за нарушения, няма да можем да ги разследваме и преследваме в пълна степен. Опитваме се да разработим свои собствени критерии, по които да подбираме отделните казуси. Сега преди всичко, разбира се, ще спазваме задълженията, които проистичат от двата законодателни акта, а иначе действията, които предприемаме, разбира се, че ще зависят от сигналите, от информацията, която постъпва при нас. Сигурно ще има по-сложни случаи и по-лесни случаи. Ще трябва да правим оценка за всеки конкретен случай като започнем от най-важните проблеми, най-така големите проблеми. Разбира се, че на служаен, ще правим и проверки на случайен принцип, защото иначе няма да постигнем уважение пред към прилагането на закона. Преди малко беше, каз, беше споменато недоверието към полицията. Да, действително, това е проблем, който засяга в днешно време не само полицията, а и публичната администрация въобще. И мисля, че с това можем да се преборим само ако гарантираме достатъчна прозрачност и спазваме съответните норми и се отнасяме сериозно към тях, както и в случая с Европейската директива за защита на данните, защото само онзи, който е информиран за онова какво се прави с данните в публичната сфера, ще може да има доверие, че няма да има злоупотреби с тези данни. За това не смятам, че откритите клаузи трябва да бъдат разтягани прекомерно и да се ограничават правата на получаване на информация. Благодаря. Благодаря много. С това пристъпваме към заключителната част. Искам да благодаря на депутатите от националните парламенти, които участваха тази сутрин и е, следобеда за присъствието, интереса и високо квалифицираните коментари. Вашето присъствие тук е високо ценено и е на нивото а, на високите очаквания, които имаме и към тези законодателни актове. Искам да благодаря на всички, особено националните депутати. И мисля, че е съвсем подходящо един от вас да получи думата за заключителни коментари. Затова се радвам, че мога да поканя господина Тамира Йо Ломбарта от Испански парламент за заключителни бележки. Благодаря ви много за присъствието тук днес. Заповядайте. Е, много ви благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия председател и на комисията Либе за отличната инициатива да се осъществи тази среща между Комисията по човешки права и национални представители. Само след 10 дни, на 25 май, ще започне нов етап в историята на защитата на данните в Европа ще приключи процес, който продължи не само през последните две години, след приемането на, на, на регламента. Не, още през 2012 година Европейската комисия предложи да има такова законодателство. 25 май 2018 година ще бъде крайната точка на един процес, обхващащ 20 години от е, приемането на Европейската директива за защита на данните през 1995 година, която беше един успех за Европа. Може би много скоро ще открием, че има слабости, че има предизвикателства, проистичащи от разработката на нови технологии или от това, че степента на хармонизация на европейските е, разпоредби не е достатъчно висока. вероятно ще трябва да допълним разпоредбите за международния пренос на данни ще трябва да се стремим към още по-голямо единство. А, не бива и не можем да забравим, че а, имаше успоредно и други а, събития, например правно-конституционните промени в Европейския съюз през 2000-та година беше представена а, хартата за основните граждански права, където правото на защита на данните беше признато за основна права, право с същата правна стойност, като всички останали основни ценности на Европейския съюз. la Unión Europea y en particular la Comisión para presentar en su día los proyectos всички тези събития най-вероятно доведоха до това през 2012 година Европейската комисия да предложи директива и регламент. А три години по-късно бяха приети нова, новият регламент и новията директива след продължителен дебат, който на моменти беше и доста напрегнат и разгорещен господин Лопес Агилар тогавашният председател на нашата комисия също говори за това. В историята на Европейския парламент е, рядко е имало толкова интензивност, каквато се разгорещи във връзка с пакета за защитата на данните а, този пакет е огромен качествена крачка напред, защото се признават границите на старото законодателство по отношение на зачитането на основното право от хартата. Създават се нови правни инструменти, за да се запълнят съществуващите сега празноци особено по отношение на регламента за полицията. Така че регламентът е плод на огромни амбиции. започва да се прилага нова стратегия, проактивна стратегия, която е много по-ефективна по отношение на гарантирането на личното пространство. Създава се нова инстанция, за която днес не стана дума, а именно а, служителите по защита на данните. Също така се допълват нови елементи към репресивната стратегия, като се създава нова система от санкции, която е хармонизирана. Така че националните и европейските органи, които са компетентни в тази област, ще сътрудничат помежду си. И не бива да забравяме, че имаме ефикасни механизми за европейска хармонизация на новите разпоредби, за нови механизми за сътрудничество в е, разследващата дейност, както и нов механизъм за единство на европейската хармонизация. Технологичното развитие е много бързо. То е отразено в някои специфични аспекти от новото законодателство, прозрачност, право на информация, защита на малолетните и непълнолетни лица. Днес чухме също така, и това е вярно, че има достатъчно поводи за загриженост. Е, един от тези поводи не може да се изчисти вследствие на регламента. Тези притеснения са свързани с националното законодателство за приспособяване на е, законодателния режим към директивата и регламента. Т.е. има асиметрии на национално ниво в следствие на това, че въвеждаме нов законодателен, нов правен инструмент. някои държави членки, някои национални законодателства се възползват доста от възможностите за дерогации, които дават европейските е, законодателни актове, примерно възрастови граници и прочие. Има, съществува загриженост дали ще се тълкува по един начин регламентът. Е, така че сега трябва да се положат усилия за ефективно прилагане на този регламент за, включително и на системата от економически санкции, които се предвиждат в регламента. Става, това се отнася до обработката на данни в много области и сектори. Чухме го вече изследователска дейност, биомедицина. Тоест, говорим за проблеми, за за които европейският законодател е възложил на националния законодател да намери решение. Онези, които са призвани да намерят отговор на тези а, проблеми, са независимите органи по защита на данните. Сега, само няколко дни преди ефективното влизане в сила на регламента, имаме и повод за радост и задоволство – защото Европа, Европейският съюз по силата на това ново законодателство успя да продължи да бъде водещ пример в такава важна област като защитата на основните права и най-вече на правото за, на защита на личните данни, правото на лично пространство това лидерство на Европа се реализира в конкретна форма. Например, по отношение на транснационалните американски концерни, които ще трябва да бъдат, ще се принудят да прилагат европейските стандарти. Това се отнася и до другите места на света. Прилагането на разпоредби които са, те ще се прилагат разпоредби, които са много а, сходни с тези, които ще влязат в сила след 10 дни. Тоест, това не е само европейски законодателен акт, който ще се прилага в зависимост от националната реалност в държавите членки. Не става дума за универсален подход и ние можем да се гордеем. Благодаря много, господин Райо Ломбарде. Нека да спомена, че днешната ни среща беше първата стъпка в модернизирането на европейската правна система за защита на данните, но предстои работа и под нови законодателни текстове, по които преговорите тъкат и е много важно да продължим да поддържаме добри отношения с националните парламенти, когато работим по тези изключително важни законодателни актове. Днешното ни заседание беше изключително обогатено от всички участия в него. Ясно, че държавите членки няма да се справят с крайните срокове за транспонирането и бяха изразени доста безпокойства. Трябва да следим ситуацията внимателно и призваваме Европейската комисия за да предприеме съответните мерки за наблюдение на приложението на целия пакет за защита на данните. Много ви благодаря за това, че споменахте своите безпокойства и различните възможности, които възникват във връзка с този пакет. Тази тема е изключително важна за нас, за Европейския парламент, за комисията Либе. Благодаря на всички, които се включиха днес. Благодаря, колеги.